утвърден считано 24 марта. Има ли наблюдения? Няма. Мандатът е потвърден. Някои комисии решиха да започнат междуинституционални споразумения в съответствие с правил 69C, алинея първа на правилника. Докладите, които са мандатите за тези преговори са на веб е, страницата